Добро утро, деня е прекрасен, всички сте точни. Вчера вечерта имахме трудно заседание на координаторите, не заради координаторите, а заради темите. Вчера вечерта постигнахме резултати, които вероятно сте видяли в интернет. Говорихме за докладите по инициатива. Комисията Либе помоли за доклад по собствена инициатива за плурализма в медиите и вчера вечерта ние казахме, че това не е работа на комисията Либе, защото това е въпрос в правомощията на нашата комисия. Ние отговаряме за средствата за информация, за аудиовизуалната програми. Ние носим отговорност за плурализма в медиите и с изключение на един координатор и всички бяхме на мнение, че искаме ние да изготвим този доклад и ако спечелим битката, аз ще я водя ожесточено, то тогава този доклад трябва да бъде изготвен от нашата комисия. Естествено, може да се наложи да се освободим от някои от другите доклади. Та исках да ви кажа, че сега водим тази битка с Ливе. Те искат да подготвят този доклад. Темата бе хунгарския а, закон за средствата за информация. Трябва да внимателно да подхождаме. Не бива да се отказваме от отговорностите си в други сфери. Ако искаме да изготвим а, становище за хартата за основните свободи, свободи няма нищо а, лошо в това става дума за въвеждане на стандарти и свободата на средствата за информация в Европа. Всъщност това е темата и тя попада в нашите правомощия. Либе могат да засегнат някои други аспекти на основните права, но медиите са в нашите правомощия и ако спечеля битката, което очаквам да се случи, в крайна сметка ще имаме един доклад, който ще е на първо място. Вчера взехме решение за доклади за Болония, но това ще стане по-късно. Ще прочетете протоколите. И сега много от вас трябва да се присъединят към заседанията на други комисии. Започваме с гласуването, рамката за подобряване на системите за образование и обучение. Милан, искаш ли нещо да кажеш? Всичко наред ли е? Имаше добро сътрудничество. Започваме с гласуването. Всички носите ли си картите, иначе ще има затруднения. What? Aha, e wir, wir haben wieder 14 von EPP, zwei dürfen nicht.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 против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против. Правим проверка. Начало на гласуването. 19. Край на гласуването. 9 за, 13 против, отхвърля се. Не, всъщност това беше 15. Сега 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17. За, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 18, 19, за, против, въздържали се, приема се 20 за, против, въздържали се. Правим проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Не работи системата, край на гласуването. Отхвърля се 16 на 10, 21 за, против,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 1-1-5. Еднакви са за, против, въздържали се, приема се. 28-29 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. 31. Оттеглено е. 32 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, проверка електронна. Край на гласуването. 13 на 13 отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 това е само за английския вариант. 36. За, против. За, против, въздържали се, приема се. 37, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се, 39 за, против, въздържали се, отхвърля се, 40 за, против, въздържали се, отхвърля се, 43 за, против, въздържали се. Електронна проверка правим. Край на гласуването. 14 на 12. Отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно начало на гласуването, край на гласуването. 13 на 12 отхвърля се. 46, 48 са идентични за. Против въздържали се. Приема се. 47 за. Против въздържали се. Приема се. 49 за. Против въздържали се. Приема се. 52 за. Против въздържали се. Приема се. 54 за. Против въздържали се, приема се. Устно изменение номер 4 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 20 в две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се. Правим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 12 на 12 отхвърля се 61 за против, въздържали се, приема се, 62 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, приема се, 65 за, против, въздържали се, приема се, 70, оттеглено е, 66 за, против, въздържали се, приема се, 67 68-69 са обединени. За, против, въздържали се. Приема се. Устно изменение 5. За, против, въздържали се. Приема се. А, ако бъде прието, отиваме към устно изменение 3. Грешка има. Устно изменение 6. Приема се. 74. То е идентично. За, против. Въздържали се. Приема се. 75 за, против, въздържали се. Правим електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 11 на 17, прието. Така е, нали? 17 на 11, 76 за, против, въздържали се, отхвърля се, 78 за, против, въздържали се, приема се, 77 за. <clears throat> Извинете, но това е отхвърлено за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 14 на 14. Отхвърля се. 2. За. Против. Отново започваме. За. Против. Въздържали се. Правим проверка. Начало на гласуването.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 против. Електронно гласуване, начало на гласуването на 86. Край на гласуването 16 на 11. 16 на 12. Отхвърля се. 88 за. Против въздържали се. Приема се устно изменение номер 7. Искахте да вземете думата ли? Казва председателя. Вие сте против? Или... И е, сега устно изменение седмо. За, против, въздържали се, приема се. 19, 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се. Приема се 92 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. 93 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, повтаряме за, против, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. Добра загрявка си правите с вдигането на ръцете. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 100 и, и 6 за, против, въздържали се. Проверка. 106, кои са за? Отнема време. 107 за. Против, въздържали се, приема се. 108 за против, въздържали се, отхвърля се, 109 за, против, правим проверка, начало на гласуването, край на гласуването. От 17. 17 за, 10 против. Приема се. Сега 110 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, Повтаряме гласуването. 10 за, против, приема се. 11 за, против, въздържали се. Приема се 123, 134 за, против, въздържали се. Приема се 124 за, против, въздържали се. Отхвърля се 125 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 14 на 14 отхвърля се. 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 129 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се. Проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. 19 на 8 приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 146 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за,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 Електронна проверка на гласуването, начало на гласуването, край на гласуването. 20 на 8. 161 на Марко. За, против, въздържали се. Приема се. 162 за. Тук има заличаване на текст. Става дума за съдържанието на текст. 162 за, против. Чудесно, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 165 за, против въздържали се, отхвърля се, 164 за, против, въздържали се, отхвърля се, устно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 29. Комисията по заедостта за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против. Електронна проверка на гласовете. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 13 приема се. 168. За, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170 в 4 части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част за, против, електронна проверка, начало на гласуването, край на гласуването, 15 на 14, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 172, 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 12 комисия по заедостта за,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 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. С 200 в две части гласуваме първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 201 в три части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 202 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205, обхваната от 16 от Комисията по заедостта. 206, приема се. 207 за против, въздържали се, приема се. 208 за против, въздържали се, прием, отхвърля се. 209 за против, въздържали се въздържали се, отхвърля се, 210 за, против, въздържали се, приема се, 211 за, против, електронна проверка, начало на гласуването, край на гласуването. 14 на 11 отпада. 212 за, против, въздържали се. Начало на глас, електронно гласуване. Край на гласуването. 15 на 14 приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се. Пада. 215 е оттеглено, 216 за, против, въздържали се, приема се, 217 за, против, въздържали се, приема се, 219 за, против, въздържали се, приема се, 223 за, против, въздържали се. Отпада. 224 за, против, въздържали се. Отпада. 225 за, против, въздържали се. Приема се. 220 е оттеглено. 221 за, против, въздържали се. Отпада. 222 за, против, въздържали се. Отпада. На следващо място ще гласуваме всички изменения. Начало на гласуването, край на гласуването. 27 за, двама въздържали се. Милан много добре се е справил. Искам да кажа нещо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за гласуването. Благодаря на всички за оказаното сътрудничество по съставянето на документа. Искам да благодаря на Роберто и Петра, които ме подпомогнаха по това досие. Благодаря, Милан. Десета точка от дневния ред нова многодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа. Докладчик по становище, господин Иван. Преминаваме направо към гласуването. Gib Kann mir mal jemand von meinen Leuten eine Abstimmungsliste geben? Roberto. Моля някой да ми даде списък за гласуване. Имате ли допълнително копие? Благодаря. Започваме гласуването. Първо изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 на 9. Приема се второ изменение за, против, въздържали се, отпада 3 за, против, въздържали се, отпада четвърто за, против, въздържали се, приема се 7 за, Извинете, 5 за. Против. Въздържали се. Приема се 6 за. Против. Въздържали се. Отпада 8 за. Против. Въздържали се. Отпада 9 за. Против. Въздържали се. Приема се 10 за. Извинете, това отпада. 11 за. Против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 против, въздържали се. Електронна проверка по 51. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 16 за, 13 против. Приема се 52 за, против, въздържали се. Отхвърля се 54 за, против, въздържали се. Отхвърля се 55 за, против, въздържали се. Приема се. Гласуване на цялото проекто становище. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, 2 против, няма въздържали се. Браво на господин Иван в негово отсъствие. Го поздравяваме.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 No, this is oral amendment to the amendment number... Това беше устно изменение към 11-то изменение. Да, действително към 11-то изменение. Става дума за допълнение. Аз прочетох окончателния вариант. Гласуваме изменение 11 с а, допълнението. Може ли да го прочетете отново? Следното изменение подчертава, че личните данни, които са предоставени на работодателя, които се отнасят до професионалното положение на лицата, не трябва да се публикуват или предоставят на трети страни без предварителното съгласие на заинтересованото лице. So. Okay, uh, I think we should... We'll accept it. Come on. Okay, we'll accept it. Господин Кели, приемаме го. Also, amendment 11 in the... 11 изменение с новата си формулировка за, против, въздържали се, приема се. Дванайсе за, против, въздържали се, приема се. Тринайсе за, против, въздържали се, отхвърля се. Петнайсе за, оттеглено. Шестнайсе за, против, въздържали се, приема се. Осемнайсто за, против против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 е отеглено, компромис първи за, против, въздържали се, приема се, 21 изменение за, против, въздържали се, приема се, 22 за, против, въздържали се, приема се, 23 за, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за,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 против, въздържали се, приема се. А сега електронно гласуване по цялото проекто становище с измененията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 29 за, 0 против, 0 въздържали се. Пълно единодушие. Всички мерки на ирландското правителство трябва да са толкова ясни също. Някакви коментари, господин Кели? Благодаря, госпожо председател, за изключително ефективния начин на провеждането на гласуването днес. 12-та точка отпада. Госпожа Василио не е тук, защото член на семейството й е починал и не може да дойде днес. Преминаваме към 13-та точка. Докладът за европейското измерение в спорта. Моля за тишина в залата. Папа Николао. So, the European dimension in Преминаваме към точка 13 Европейското измерение в спорта. Както знаете, най-сетне получихме това, което искахме с моя първи доклад от 96-та година. Това сега е заложено в договорите. Е, доклада, който разискваме днес, е изготвен от Сантьяго Аксела. Даваме му думата, за да сподели с нас как е минала процедурата. En primer lugar, quisiera felicitar a la comisaria Basilio por el excelente trabajo que ha realizado. Con... за Europea del Deporte. Esta comunicación en realidad sigue las directrices del libro blanco del año dos mil siete y las nuevas competencias que nos ha otorgado el artículo ciento sesenta y cinco del tratado de lisboa Член 165 от Лисабонския договор ни даде нови правомощия и сега като докладчик а, имам задачата да проследя движението на Бялата книга, нейните указания и разбира се да се проведе консултация с всички заинтересовани страни. Има много други а, комисии в парламента, които имат интерес към това становище и двете изслушвания, които проведохме до момента по темата за спорта, организирани тук в нашата комисия. И също на 30 марта имаше такова организирано от Европейската народна партия изслушване. Искам по повод на това да благодаря на социалистите и на либералите, които участваха в Изслушването е организирано от нашата група. Искам да подчертая тук изрично принципа на субсидиарност. Той е много ясно посочен в съобщението и правомощите на държавите членки в това отношение са напълно признати. И след това идва въпроса за спецификата на спорта, така както го виждаме в член 165. Необходимо е Европейският съюз да се опита да спомогне европейския елемент в различните политики, свързани с спорта, заради неговия образователен потенциал. Това е една специална дейност. Комисията определено припознава всички тези елементи и асоциациите на спорта имат необходимост от подкрепа в Европейския съюз, за да се борим с повишаващата се жестокост сред младите по този начин. Бялата книга потвърди, че в някои области може да се добави в голяма степен стойност чрез действия на европейско ниво. Има три глави и аз бих искал да следвам структурата им и след това да добавим една нова глава, която ще се нарича Европейската идентичност. На първо място главата за социалното измерение на спорта. Той се гледа като един социален е, феномен. След това а, економическото измерение на спорта и на трето място организацията на спортните дейности. Имаме частните и а, обществените спортни дейности като елементи, които са разгледани индивидуално в трета глава. И аз също ще ги разгледам един по един. На първо място Говорим за доброволната работа и дейност. Това е изключително важен елемент за европейския спорт и различните а, доброволни дейности правят а, многото събития, спортни събития, възможни навсякъде в Европа. Те не дискриминират спрямо пол или а, етнически происход. Всеки, който иска да доброволно да предоставя своята енергия и усилия, е добре дошъл. Разбира се, има и сериозни предизвикателства все повече в европейския спорт. Допинга е една много сериозна проблематика, която е свързана не само с здравето като такова, но също и с самия спорт. Много опасности са свързани с това. И има и много престъпни мрежи, които са а, намесени в а, тази област, които разрушават живота на хората. Трябва да работим за превенция срещу тези, които се занимават с трафика на подобни а, вещества. Трябва да влезнат те зад решетките и веднъж осигурили максималното уважение към спортистите, ние трябва да се справим и с проблема с допинга максимално ефективно. Училищата също са важен момент във връзка с повишаване на информираността. трябва да се спрем и концентрираме върху градивното съревнование в първите години на училище. Трябва да използваме стор, спорта, за да спрем младите по пътя им към наркотиците. По този начин също така може да генерираме спестявания много сериозни в областта на общественото здраве. Както на 30 март стана ясно по време на изслушването, фактът е, че спортистите тренират и се подготвят на две нива в различните държави. С други думи, един спортист престава да бъде спортист в а, някакъв етап от своя живот. И в а, този момент са му необходими някои а, умения и образование, за да се пренасочи в друга заетост. И така различните обучители, треньори трябва да съчетават двата типа образование едновременно. Това не винаги е възможно, но целта е, е спортистите също да могат да е, се обучават в университет и има специализирани курсове за тях, които, от които те могат да се възползват. Също така трябва да адаптираме и, дневни, е, и учебните програми от Болония по, в тази област, за да има учебни програми, които са подходящи и за спортистите. За съжаление, ксенофобията, хомофобията а, са разпространени навсякъде в европейския спорт в една или друга степен и ние трябва да осигурим мерки, за да се борим срещу всички видове расизъм в спортните мероприятия. Това трябва да е много сериозен приоритет и трябва наистина да разпространяваме и популяризираме чистия спорт. Бих искал да се върна и да подчертая основните предимства на спорта по отношение на здравето. По този начин се предотвратяват болестите при децата, свързани с уседналия начин на живот, здравето, благоденствието, наистина се влияят много положително от спорта, от всички спортни дейности. За възрастните също е изключително важно да спортуват. Това подобрява качеството на живота им и физически, и психически. Той има положителен ефект върху а, общественото здраве, както споменах, и така се генерират спестявания. И а, по тази причина трябва да разпространяваме спорта не само сред младите, но и сред възрастните. А сега а, социалното измерение на спорта. Това е един чудесен начин да се интегрират а, а, младсинства, други групи, които са изключени. И тук искам да използвам а, възможността да кажа, че трябва да има по-голяма препознатост и на женското измерение на спорта, както самата практика на за спорт, но също и така достъпът на жените до високите постове, свързани с спорта. Важно е наистина това да се случва на ниво различните региони и държави, но и ние трябва да го подчертаваме на нивото на различните федерации. важен е спорта е и за хората с увреждания. В рамките на економическите въпроси трябва да подчертаем следните елементи. Макар да е много важен за економиката спорта, повечето от спортните събития се осъществяват в структури, които не генерират а, приходи. Тук има някои опасения, които може да изразим, защото трябва да се здравят връзките между аматьорски и професионалния спорт. Организираните спортни събития управляват своите права за излъчване, например, и други, или залагане, и да генерират преходи. Те би трябвало да могат да избират организациите за залагания и по този начин да се избегнат някои видове корупция. Стои въпроса за правата за излъчване по телевизията. Тук също може да се въведе принципа на солидарност Както казах, спортната индустрия е изключително важна за Европа. Има различни стоки, услуги, материали, облекла, които са свързани с спорта, които го правят изключително важен сектор. сектор. Идват тук и структурните фондове и дали спортните организации имат достъп до тях. Продължавам до е, по-нататък по съобщението трябва да разпространяваме доброто управление на спорта. Това е важно условие за самоуправлението му. Автономия, демокрация, а, отговорности и правилно и равно разпределение на а, всички предимства. Това са всички, това са важни принципи. Трябва да продължим диалога с заинтересованите страни и да го развием по-нататък. Аз бих приветствал едно свободно движение на спортистите, макар да е важно в този контекст да се говори и за националните селекции и това, че те също трябва да са подчинени на някакъв принцип. Трансферите при тях също трябва да се въведе контрол, за да се избегне корупция. Съгла... Бих се съгласен, сигласил с, с системата на FIFA, така наречения TMS, а именно, че всяка транзакция трябва да е свързана с поне 30 вида данни преди да бъде одобрена. ФИФА разпространи този принцип, за да получи общ консенсус по тази тема и ние вероятно също трябва да го подкрепим. Можем да подкрепим критериите на ФИФА, които ограничават до 3% всички комисионни, които се разменят в процеса на тези транзакции. По този начин много и идват в Европа, но ако не постигнат очакваните от тях цели в спорта, биват изоставени в известен смисъл и трябва да въведем една такава възраст от 18 години, а не 16, освен някои изключения. И така един спортен клуб трябва да бъде задължен да плати за пълното образование на тези млади хора, които идват в Европа, макар дори и да не успее успеят да постигнат своите спортни резултати. Трябва да има повече консултации на, на разположение на тези млади хора. Член 165 на Лисабонския договор казва, че Европейския съюз ще се ще продължи да а, спомага европейското развитие на а, спорта и за това а, според мен трябваше да има и глава с а, наименование Европейското измерение в спорта. Европейското сближаване също може да приеме формата на подобно а, спортно състезание, да речем, би могло да има а, екип, а, отбор от европейски играчи под европейското знаме, които се състезават. Да се създаде а, Европейски ден на спорта, където когато всички европейски граждани спортуват, подкрепят различни събития, конференции и така нататък, свързани с спорта, и така да се разпространи ентусиазма за спорта във всички а, държави и градове могат да се подберат съответните дейности и стигаме до важността на е, европейските столици на спорта. Отново това ще се организира на европейско ниво и местни спортове в Европа също така. Тези спортове са изключително важни в различните държави и региони. Те са част от нашето културно наследство, често разпознати от ЮНЕСКО. Трябва да създадем един списък на всички тези местни спортове, които са типични за конкретните региони и за тях също може да се организира годишно събитие. Също така бих предложил Европейски спортен еразъм така, треньорите и младите спортисти могат да се възползват от възможността да тренират в различни държави, да а, ходят на различни места, да учат нови езици а, като част от а, такъв а, спортен обмен и да научават и нови спортове. Струва ми се, че това би било изключително полезно и накрая бих искал да а, предложа различните федерации в Европа, които се съревновават на международно ниво, не само да имат свое собствено лого, но и да добавят европейското знаме някъде в, своята, в своите символи. И така аз смятам, че можем да продължим да извършваме много, за да разпочваме разпространяваме спорта в светлината на това, което беше казано от мен. Това беше председателката. Наистина всеобхватно представяне и разбира се, няма как да променим света а, с едно движение, но има различни подходи, а, които Сантьяго ни предлага, свързани с а, спорта. Имам няколко оратори, които искат да се изкажат. Аз самата бях на едно голямо спортно събитие в Германия през уикенда и това беше една тема, която се повдигна. И вие също говорихте за управлението на спорта. Струва ми се обаче, че тренировките, подготовката на младите това е нещо изключително важно на този етап. Особено развиването на паралелни ам, умения а, в Кьон в университета, а, ми казаха, че не е възможно да се а, покрие бакалавърска степен, която а, има както и спортен елемент, така и да речем а, някакъв друг вид образование. Но а, не могат хората да стигнат кой знае колко далеч само с бакалавърска степен. Трябва им и магистърска степен. Тоест на нас ни трябва едно подходящо университетско образование, било то бакалавърска степен или нещо подобно, което също покрива и умения свързани с управление в областта на спорта. Това трябва да бъде възможно, така че хората да могат да се образоват в областта на спорта и тези, които обучават спортистите също така да са стъпили на едно много по-солидно образование, което в продължение да, в своя живот по-нататък да го използват и в друга област, не само в спорта. Това е което исках да коментирам показаното на, от Сантьяго. Господин Белето е голям футболен за Палянко. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа. Сантьяго не спомена нищо, което да не мога да подкрепя. Доклад, докладчикът дигна много високо летвата и можем само да подкрепим неговите амбиции. Много са високи нашите очаквания от този доклад. И това може да влезе в сблъсък с правомощията, които имаме, независимо от Лисабонския договор. Несъмнено можем да подкрепим докладчика а, за постигане на амбициозните цели. На първо място искам да се спра на темата за солидарността и на второ място заплахите пред спорта. Най-напред. Нищо ново няма в областта на солидарността но се налага непрекъснато да подчертаваме значението на солидарността. Спортните организации на европейско и национално равнище следва да застъпят по-широко солидарността. Трябва да ги подкрепим в тази посока. Сантьяго спомена продажбата на правата за излъчване. Това са основополагащи е, въпроси, не само по отношение на футбол, но по отношение на всички други спортове. Следва да има по-голяма солидарност в подходите, що се отнася до разпределянето на средствата за правата за излъчване. Трябва да има различни а, насърчителни а, мерки. Трябва да продължаваме да притискаме държавните органи, а, да продължат да инвестират и да увеличат инвестициите в спорта. Не бива да има търпимост по отношение на трансфера на играчи, които са е, непълнолетни. Е, трябва това да бъде отхвърлено на 100%. В Нидерландия имахме проблеми и млади футболисти на 14-15 години са обект на трансфери в първа лига и посредниците участват в тази дейност. Съответно трябва да има забрана за този вид дейност. ФИФА изгради една система за взаимозаменяемост. Това е една нова инициатива, която се нуждае от подкрепа и трябва да бъде обвързана с статуса на тези посредници, на тези брокери. ФИФА обмисля варианта за ново предложение, така че посредниците да трябва да отговарят на едни общи условия – трябва да имаме пълна прозрачност. Това е изключително важно. Трябва да се знае какви средства се въртят при трансферите от един агент към друг агент, един менеджер до друг менеджер има и предложение за въвеждане на, на прагови стойности, що се отнася до хонорара на тези агенти и посредници. Тази система ще бъде въведена през лятото на 2012. Това е най-ранната дата, следователно не бива да губим набраната скорост. Сега по въпроса за заплахите пред спорта. А, беше а, споменато и за въпроса за залаганията. И трябва най-после да направим една стройна система, една единна система. Европейският съюз а, трябва да се вземе и с въпроса за уреждането на матчовете. Платини бе преизбран преди две седмици начало на организацията и се обърна към нас с призив Министерствата на правосъдието да назначат по един човек, да изберат по един човек, който да отговаря за предотвратяване на корупцията в спорта. В, е, да има един човек в съответното министерство, който да отговаря по тези въпроси. Смятам, че това е важна стъпка напред. Е, ще дам думата на Борис. Е, това е по изключение, тъй като се налага да гласува в друга комисия. Благодаря, ще трябва да гласувам в правната комисия. Затова позволете ми да кажа, че Дължим благодарност на докладчик. Разбира се, много са предизвикателства, които той е очертал. Би трябвало на предна линия да изведем въпроса за това, че всички спортни събития на европейско равнище, шампионатите, трябва да имат едно по-европейско измерение и следва да доразвием това измерение. Аз не си спомням матчове, футболни, ханбални, в които да са били видими европейски европейски знаци. Те не са видими, дори да ги има някъде. И това измерение липсва. Според мен, трябва да а, изведем на пренден план това изискване съобразно договора. Що се отнася до подготовката на младите спортисти и професионалните спортни а, клубове, а, би трябвало, според мен, да вложат повече усилия в подготовката на своите спортисти. има различни спортове, в които спортистите намират реализация извън Европа и бе трябвало да получат необходимото обучение и подготовка. Трябва да можем да откриваме талантливите в различните спортни клубове. Много са случаите, при които 90% от членовете на клуба всъщност са дошли от някъде другаде, извън страната, извън региона дори. Професионалното обучение за спортистите, които наближават край на своята спортна кариера, е още една област, в която трябва по-ефективно да използваме е, средствата от европейските фондове. Спортистите, е, които са изявени в своите е, страни, би трябвало да са в стояние да получат добра подготовка, да станат треньори, а, или да намерят някаква друга реализация в сферата на спорта. Следователно трябва да осигурим подготовка за професионалните спортисти, които след това да се развият като добри а, треньори и да подпомагат младото поколение. Знаем, че много от спортистите, които приключват спортната си кариера, се чувстват напълно отчаяни, а всъщност биха могли да а, окажат подкрепа на други спортисти. Това, което чухме тази сутрин ни напомня колко многообразен, многослоев е, е спортния сектор. И трябва да отчитаме всички тези елементи при изготвянето на становището. Нека да кажа нещо и за обучението на обучаванищите. щите. Това е съществен проблем. Треньорите трябва да подготвят следващите професионални атлети. Те трябва да знаят не само как да обучават в е, игра на футбол, но да имат педагогическите качества, които трябва да бъдат е, доразвити. Необходимо е да се наблегне на обучението и на лицата, които преподават е, физическо възпитание в училище. Често съм се разочаровал от комисията. Надявах се, че това съобщение, че не се е известна правна яснота по някои въпроси, добре е, че се отбелязва специалната роля на спорта и че той има не само економическо измерение, но и културно измерение и допринася за интеграцията. Понятията може и да фигурират в текста, но когато говорим за конкуренцията или за правилата свързани с субсидиите, нещата не са толкова ясни. Казва се, че са възможни изключения, че спортът може или не може да се ползва от тях. Ние не сме съвсем наясно кои са правните разпоредби които се отнасят до спорта. Много от професионалните асоциации на, на спортистите са изправени при тези трудности, а, когато става дума за а, правото свързано с а, конкуренцията а, или с а, предоставянето на субсидии. Необходимо е да има повече правна яснота за спортните клубове в Европа за да са наясно дали нарушават или не определени правни норми при осъществяването на своята дейност. Въпроса за правата на излъчване по телевизията също е важен. Това изисква солидарност. Така или иначе е необходимо много по-голяма яснота в формулировките, представени от комисията, за да се гарантира по-голяма правна сигурност за спортните клубове и федерации. За сега съм малко разочарован, тъй като сме поставили този въпрос за единна процедура за изставане на лицензии в този контекст. Не бихме искали хората всеки път да трябва да проверяват дали определени разпоредби се отнасят за тях или не. Нещата вървят добре с FIFA, но трябва да се отчитат и много по-малките федерации или клубове, които имат трудности в това отношение. Надеждата ми беше, че Европейската комисия ще направи повече, за да улесни живота на тези спортни клубове. Сега трябва да заявим какво очакваме, най-вече от гледна точка на правната процедура и гарантирането на по-голяма правна яснота за спортните клубове. Благодаря. Господин Кели има думата. Най-напред е, трябва да следя за времето, тъй като трябва да отида да гласувам на друго място. Що се отнася до спорта, най-напред искам да поздравя Сантяго, че организира изключително добро изслушване, на което присъстваха и участваха много депутати. Основните аспекти тук са свързани с член 165 и трябва да се извършва оценка на прилагането. Съгласен съм с Сандяко, че трябва да показваме, че добавяме а, стойност, че даваме определен принос а, за развитието на спорта в а, Европа, а не само да се набляга на националните традиции. Вие споменахте за европейското измерение. Този въпрос може да бъде доразвита. На базата на наличното финансиране трябва да гарантираме, че ще бъде създадено такова европейско измерение, а че тези средства няма да потънат в боричканията между различните спортни органи. Като професионалния е, спортисти, това е едното измерение на спортистите и е, бъдещата им е, трудова дейност. В този смисъл има много неща да се направят. Обмен на най-добрите практики, за да могат тези хора да имат един добър, една добра спортна кариера като това не се отразява на тяхната друга кариера. Беше споменато също и за проблемите, свързани с залаганията, с допинга. Като цяло, мисля, че старта е добър, Предстои ни още много а, работа. Трябва да видим областите, в които можем да дадем най-голям принос а, и в, да имаме предвид а, основните цели, заложени в стратегия 2020 за насърчаване на обучението през целия живот – В този смисъл да се насърчи и спортуването през целия живот или по-скоро живот в физическа активност. Трябва да разширим разбирането за това понятие. Благодаря. Госпожа Невелова. Благодаря много, госпожа председател. Искам най-напред да кажа, че съм изключително удовлетворена, че най-сетне започваме да говорим за спорта. В нашата комисия можем да говорим за него по професионален начин, вместо да провеждаме само конференции, можем и да направим нещо реално. Сантьяго е, е силно ентусиазиран за изготвянето на това проекто становище. Много неща бяха добавени тук. Казаното от комисията е важно борбата с допинга е важна тема. Бяха казани доста неща от Иво и от останалите оратори, с които се солитаризирам, че е необходимо да се направи много повече в сферата за борбата с допинга. Но тук не беше споменато, че трябва да бъдат интегрирани в по-голяма степен хората с увреждания в спортни дейности, защото това има и социален ефект. Трябва да подкрепим онези групи, които често са изключени от редица дейности. Освен това, следва да подчертаем аспекта за равенството между половете, засилването на ролята на жените е, и водещата им роля в е, някои от е, ръководните органи, да има жени рефери. и против томуто. Трошко ме... Някой каза, че жените може да проявяват предубеденост, но това не е така. Много е важно да се борба борим срещу проявите на насилие, на футболните игращи, срещу футболните хулигани. Някои от е, екипите трябваше да плащат а, а, доста а, средства за покриване на щетите, предизвикани от а, а, техни привърженици. За движението на студентите, които е, изучават спорт, мисля, че и разъм в това отношение може да е много полезна програма. Ако човек от една страна пътува в друга е, страна и по време на обучението си иска да се занимава и с спорт, е, по мое мнение, ние трябва да положим усилия, за да насърчим повече мобилност, повече обмен в този смисъл. Относно финансирането, в много случаи само големите клубове и големите футболни съюзи, като ФИФА, се финансират, но има и други спортове, които също се нуждаят от финансова подкрепа. Затова е необходимо да се разпределят добре средствата, да се подкрепят или любителските спортни клубове, защото това отговаря в голяма степен на Европейската година на доброволческата дейност. Много от доброволците полагат труд без финансово възнаграждение. Ние трябва по друг начин да им осигурим стимули. Европейските отбори са нещо друго. Можете да се представите един европейски отбор. Това е интересно, но не мога да се представя как ще могат да ни представляват в един единствен отбор. Трябва също да насърчим обучението на спортистите. Има много приятели, които се занимават с, с футбол, с хокей и които се занимават професионално с този тип спорт и твърдят, че не им е необходимо допълнително обучение, но а, те трябва да имат предвид, че един ден спортната им кариера ще приключи и те трябва да намерят а, своето място в а, обществото. А, не всеки спортист е като Бекъм, и се налага да положи повече усилия и за целта са необходими и повече стимули. Председателката. It's always, always one of your big points is women. Not... Наистина важно е не просто равенство между половете, но да се популяризира ролята на жените имаме феминист сред, сред нас тук. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. От името на комисията Либе бих искала да коментирам по доклада, тъй като с нетърпение очаквам възможността да си сътрудничим по него, като че ли една широка позиция вече беше заета, що се отнася до въвеждането и запознаването с този доклад и това какво искаме да правим с него. Важно е да го а, разпространим и наложим. Смятам, че ще се получи един много добър доклад в крайна сметка. И гледам на него от гледната точка на гражданските свободи и ще се спра на расизма в спорта. Естествено, искаме да се противопоставим на това. Хората споменаха оговарянето на резултати от матчове и е, спортни срещи. Трябва да се борим с корупцията и измамите в спорта. А що се отнася до допинга по отношение на е, гражданските свободи, става въпрос за нарушаване на личното цифровото пространство. Друг момент, на който ще се спра е а, взаимодействието с а, правоохранителните органи а, във връзка с трансграничната престъпност. Също така и а, конкуренцията. Трябва да има повече взаимодействие между а, полиция полицията, за да се справим с хулиганството и също ще стигна и до въпроса на, а, за младите в а, спорта, а именно а, не навършилите необходимата възраст. А, и така а, има много а, теми, които ни вълнуват, за това чакам с нетърпение нашето взаимодействие. Председателката Либе, комисията всичко включва и иска да коментира по него, затова нека да включим една част, че е, за това, че спорта е част от е, а, основните човешки права. Следващия оратор. А, имаме наистина чудесен а, шанс за това, че Сантьяго е докладчик в а, тази област и е толкова ентусиазиран по темата. Искам да приветствам на първо място темата, която Сантьяго заседна за субсидиарността. За мен не стои въпросът е, какво спорта може да направи за Европейския съюз, а какво Европейския съюз може да направи за спорта. Къде можем да добавим стойност и да се види ясно. Приветствам идеите ти с е, Сантьяго за спортния разъм и също събирането на данни за местни спортове. Трябва наистина да популяризираме а, местните игри и спортове, които съществуват и също така а, обучението в тази област. Искам да се спра и на финансирането на спорта. Трябва да внимаваме да не, се, да не вмешателстваме твърде много, да не отнемаме финансирането на спорта на най-низкото ниво, там където той се зарежда, заражда и да не отнемаме правата, които са необходими да не въвеждаме твърде сериозна правна уредба, която ще попречи на развитието по този начин. Трябва внимателно да разгледаме всички свързани с хазарта аспекти и а, да са добре съчетаните и, те. И не на последно място не трябва да се фокусираме твърде много на популярните спортове, трябва да се концентрираме върху спортовете на общностно ниво а, на най-низкото зараждащо се ниво. Благодаря. Председателката. Да чуя това от консерваторите наистина а, страхотно. Следващия оратор. Да, беше един дълъг и ентусиазиран а, доклад. Знаем, че Сантьяго е такъв. Струва ми се, че е интересно да следим тази тема и беше интересно изслушването, но съобщението на комисията беше доста отделно от а, Бялата книга, която е много по-всеобхватна. Струва ми се обаче, че докладът а, може по-ясно да подчертае а, някои от елементите, а, за които става въпрос. А, на доста второстепенна а, доста второстепенно се засягат в комисия, а, съобщението на комисията за спортния живот по принцип, който как той се третира в съобщението, а, и това, че не е необходимо да има избор между едното или другото за интегрирането на спорта в образованието и живота в по-пълноценна степен. Спорта като част от основните права на гражданите, като основна част от образованието, обучението, здравето и така нататък. Не мисля, че има каквото и да било препратка за до местното и областното, регионалното самоуправление и координацията, която би позволила на местните, а, местната автономия на училищата да имат спорт, свързан с включване и по-добра интеграция с националните и регионалните политики, свързани с а, тази тема. Например, да речем, с градите, които са съобразени с това и така нататък. Също така по-широкия достъп до ам, спортни съоръжения е важен. Има много голям дисбаланс в нашите държи в това отношение, така че си служава да подчертаем. И не на последно място трябва да има спорти за възрастните. Бихме искали да включим различни други точки, за правата и така нататък по а, дипломите и професионалните сертификати и така нататък, съм съгласна с казаното, че трябва по-добро сравнение и съчетание да има с спортните учебни програми. Това е част от болонския процес а, и трябва да има съответните сертификати, различните нива за различните а, специалности. Трябва да се спреми на това. Борбата с допинга. Важно е не само за спорта, но и за общественото здраве. Здравето на моите спортисти, които са приемали стероиди, които са приемали допинг в различни спортове, в леката атлетика и така нататък. Съгласна съм с специалната глава за местните а, организации и идеята за Европейски ден на спорта и Европейския отбор. Тук се състояха такива а, матчове Европейския парламент срещу журналистите. Идеята да имаме подобни събития е добра, така че да се практикуват спортовете и на това ниво. За да има символни, символични прояви, би било полезно за младите, защитата на непълнолетните е срещу това да постига дадени, дадени резултати твърде рано или пък да се упражнява натиск, да сменят отбора си или да преминават в друг отбор. Правната рамка се различава в различните държави, но има наистина и разлика в избора само в Обединеното кралство, ако не се лъжа и няколко други държави, има информация за практиката и движението, трансферите в различните клубове. И ако имахме повече информация за различните държави, това би било истински полезно. Следващия оратор. Благодаря. Съгласен съм с а, последните, а, които се изказаха. Хората споменаха разъм, но аз бих а, приканил нашия колега Сантьяго да се спре по-конкретно на това. Чухме професор Калочи, който беше тук с а, много а, силно емоционално натоварена реч а, по доста ясни идеи. Ако мога да споделя една а, идея с вас, миналата год... седмица имаше а, студенти по Еразъм, които бяха организирали среща с Пол Шмидт, президента на Унгария, който е бил и член на Европейския парламент. Повече от 800 студенти души имаше на, този, на това събитие, които са учили и в рамките на програмата Еразъм и те също приветстваха идеята да се включат повече спортове в учебните програми и Сантьяго бихте приканил да разгледаш и техните идеи, защото по този начин може да се привлече повече финансиране по тази тема. Следващата ораторка има думата. Ако ми позволите, бих искала да благодаря, че произнесохте името ми правилно. Съвсем накратко ще се изкажа, без да повтарям вече казаното от колегите. На първо място искам да поздравя Сантяго за това, че той е най-компетентният човек който можеше да подготвя този доклад. Три бележки ще направя накратко. Би било добре да се направи препратка към системата за съизмерими глоби в случай на корупция и налагане на санкции не само за менеджерите, за букитата, за тези, които се занимават с залаганията и за посредниците. На второ място искам да се спра на въпроса за жените. Моля да ме извините, че същото време съм в комисията за жените. Не съм феминистка, но смятам, че трябва да има някаква равнопоставеност между половете. В този доклад би следвало да се спреми на въпроса за хонорарите и за наградните фондове. Има жени, които постигат успехи в спорта, а наградните фондове за тях са по-малки. Да речем, че някой спечели маратона. Средствата, които получават мъжете, са много по-големи от тези, които получават жените като награди. Също така въпроса за националността на спортистите. Често спортистите си сменят гражданството и представляват страна, в която а, отиват да живеят. Аз лично смятам, че трябва да има някаква система и административни разпоредби, които да въведат яснота в а, тези взаимоотношения. Например, а, имаме един норвежец, който представлява а, Полша на международно равнище, на международни състезания но а, с оглед на юридическото си положение той продължава да се счита за норвежки гражданин. Марко има думата. Благодаря. Представенето на Сантьяго бе впечатляващо, бе е, доста обстойно и много добро. Смятам, че докладът ще бъде отличен. Е, той е, спомена доброволческата дейност, социалното приобщаване, мерките срещу използването на допинга, въвеждането на някакви правила за хората с увреждания и а, включването на мерки по еразъм. Следва да търсим някаква допълнителна изгода на европейско равнище в областта на спорта и да насърчаваме придържането към спортната етика. Би трябвало да съсредоточим вниманието си върху основните спортни дейности, а не само да говорим за доброто физическо състояние. Следва да укрепим този елемент в нашите общества, да наблегнем на спорта в учебните заведения, училищата, университетите, ако вземем САЩ за пример, ще видим, че там се вливат много средства в спортни занимания в университети и училищата. И според нас спорта трябва да се използва за обединяване, по-тясно сътрудничество между 27-те държави членки. Необходимо е за това да има съответните съоръжения и да подпомогнем регионите да изградят необходимите спортни съоръжения, които от своя страна ще осигурят по-добри условия за живот на подрастващото поколение, ще се отразят благоприятно на околната среда, така ще подпомогнем развитието на регионите, за да могат да подобрят наличните спортни съоръжения. Много благодаря, казва председателя. Трябва да помислим как структурната политика може да бъде използвана за заделяне на средства в бюджетите. Те не са много. Сега искам да дам думата на комисията, на ръководителя на звеното за спорта. Господин Фернандес има думата. Много ви благодаря. В началото искам да благодаря на докладчика, господин Фисас Айхела, за отлично направеното изложение и отправения поглед към бъдещето. В това, което той каза, открих всички елементи, които очаквахме да бъдат включени възоснова на документа на комисията – няма никакво съмнение, че е и допълнил с нови идеи, които сме си отбелязали. Определено възнамеряваме да следим отблизо парламентарните дебати, особено що се отнася до новата глава, която господин Фиса смята да допълни за европейското измерение на спорта. С изключително внимание ще следим това. Господин Фисъс очерта основните компоненти, с които сме съгласни, като например субсидиарността, автономността в спортната дейност. Комисията отчита всичко това в документа. За нас спортът е автономна дейност в Европа, може би повече, отколкото където и да било другаде по света. Това е един от основните принципи. Следва да се гордаем с него и да го поддържаме. Няколко нови момента искам да спомена. Разбирам загрижеността за насърчаването на физическата а, а, физическите занимания е, има и проучвания и изследвания е, по отношение на начините на финансиране. за постигане на добро нива в основните спортни занимания. Трябва да проучим как стоят нещата в 27-те държавни, държави членки, какво е държавното участие, също така и частното по този начин ще подпомогнем и работата на парламента, след като излезат резултатите. А по въпроса за професионалния а, спорт, мога да кажа, че ние ще направим едно изследване за трансферите на спортистите, на професионалните спортисти ще бъде организирана освен това и конференция за ролята на посредниците и на агентите. Това ще стане в края на ноември. Вземам предвид намерението да бъде направен опит за уреждане на въпроса с свободното движение и трансфера на спортисти в различните държави членки. В крайна сметка, един млад 16 годишен спортист може да работи в която и да е друга област, не само в спорта. Съответно, трябва да има доста основателни аргументи в тази посока. В диалог сме и с УЕФА и с ФИФА. Те очакват от нас да забраним свободното движение на непълнолетни спортисти в професионалния футбол. Ние все още проучваме е, какви са техните подбуди за тази стъпка. Що се отнася до уреждането на матчовете, ще направим едно изследване в края на годината на тази тема. И за мерките против явлението. От 27-те държави членки се очаква да направят анализ на положението в спорта и а, престъпна дейност и дали този вид престъпления са отразени в наказателно-процесуалните кодекси. Така че това ще бъде една моментна снимка на положението в държавите членки. По въпроса за допинга съм съгласен с изложеното. Полагаме усилия за спазване на Конвенцията на Съвета на Европа за допинга и допинг контрола. Възниква и въпроса за лавинообразния ефект от тези явления в спорта. Необходимо е да въведем по-стриктни мерки за борба срещу трафика с а, стимулиращи вещества. Така че благодарен съм за отлично свършената работа от парламента за сега. А, намерението ни е да си сътрудничим в пълнота. Благодаря. Господин Асиса. Благодаря. Благодаря на всички за любезни, любезните думи, които казахте, за изготвеното от мен становище. Разбира се, аз оставам на ваше разположение. Взех си бележка от направените коментари, които ми се струват, че са насочени в същата посока, избрана от мен. Имаме някои граници. На първо място субсидиарността. Трябва да признаем, че компетенциите в сферата на спорта са в държавите членки, както и в някои региони, в случаите с Испания, Белгия, Германия и някои други страни. Имаме и още е, едно ограничение, а именно, че имаме е, федерации, които могат е, да се организират по начин, по свой избор. Това обаче не означава, че могат да правят каквото се пожелаят. Има европейско право, европейски норми, които трябва да се спазват. Субсидиарността трябва да се разглежда за всеки конкретен случай. Трябва да се види дали има изключения. За всеки конкретен случай да се прецени дали са спазени европейските закони. Дорис и други споменаха за въпроса за обучението на обучаващите. Това е много важен въпрос. Има различни видове обучаващи. Има и доброволци, които също трябва да получат обучение, защото в противен случай те могат по-скоро да навредят на атлетите. Има хора, които са специалисти в различни области, например има спортни техници, които им може да имат нужната квалификация, получена в колеж в собствената им страна. Има също и треньори, които са различни за всяка една спортна дисциплина. Възможно е на европейско ниво да се признават различните квалификации в този контекст. Човек, който има квалификация придобита в Германия, да може да бъде призната тази негова квалификация в другите страни. Съгласен съм с казаното за продажбата на плърава за излъчване по телевизията. Някои клубове действително са лишени от това да се ползват от правата на излъчване по свое осмотрение. Това е една специфика, е, която трябва да бъде отчетена. Този проблем се разбира и се търси компромис. За трафика на малолетни, малолетни атлети, тези трансфери и предложението, което тук беше направено за 18 годишна възраст, ще противоречи на някои а, закони, свързани с законната възраст за работа. Това е въпрос, който се разглежда с ФИФА и останалите федерации. Защитата на малолетните лица е от изключителна важност, по мое мнение. Когато говорим за гимнастиката и момичетата, които се занимават с този спорт, всъщност те не могат да, да пораснат. Някои от практиките, които са широко разпространени, не са приемливи. За това трябва да разглеждаме всички тези аспекти с защитата на малолетните в тяхното многообразие. Относно налагането на санкции и наказания, това е въпрос, който можем да обсъждаме надълго и на широко. Съда по въпросите на спорта в Швейцария трябва да има свой а, еквивалент в а, Европа, както в а, САЩ и други места, защото а, швейцарското законодателство има своите а, специфики и ние бихме могли да направим нещо по-различно. Що се отнася за символите, за европейското знаме, също съм съгласен с казаното тук. какво се случва с а, спортистите, когато приключи спортната им кариера, е друг важен а, въпрос. Е, необходима е социална закрила на тези лица. Разбира се, трябва да внасят а, в а, социалното осигуряване, когато печелят пари като спортисти или треньори. Беше споменат и въпроса за залаганията. Има зелена книга на Берния по спортните залагания. Организаторите са тези, които трябва трябва да изберат на най-надежните организации, които се занимават с залагания. По въпроса за лицата с увреждания, не трябва да говорим за множество федерации. Те трябва да бъдат по-скоро по-обединени. Това е най-добрият начин да покажат солидарност е, и тази Федерациите на хората с увреждания трябва да бъдат интегрирани в останалите федерации. Това ще бъде проява на солидарност. Освен това, трябва да се насърчава и по-широкото участие на жените в спорта, така както се насърчава участието им в е, изборите. Въпроса за финансирането и за използването на структурните фондове беше споменат и въпроса за субсидиарността, но Европейският съюз не може да подпомага индивидуални клубове и федерации. Това трябва да стане от общините, от регионите, от отделните държави, но можем да финансираме големи а, проекти, като и разъм в сферата на спорта. Освен това, трябва да видим защо културата а, може да бъде финансирана от структурни фондове, спорта а, не. Споменат беше въпроса за а, расизма и борбата срещу него и срещу прояви на хомофобия. Подобни явления са неприемливи и ние ще наблегнем на а, този въпрос. Относно оговарянето на а, мачовете, въпроса за свободата на организаторите ако бъде прилаган правилно този подход, може би ще намалеят случаите на подобни оговаряния на мачове За допинга тук е необходимо международно сътрудничество, така както е с борбата с наркотрафика и наркотрафикантите. Благодаря отново на всички. Действително трябва да подкрепим пилотния проект по Еразъм. Искам да ви уверя, че според мен въпроса за субсидиарността трябва да бъде отчитан. Не бих искала да кажа, че не може да има европейски екипи в различни видове спортове, Винаги носим някакъв символ на собствената ни страна, когато се състезаваме за нея, но трябва да има място и за добавяне на европейския символ, на европейския флаг. Ние искаме нашето становище да бъде в допълнение към Бялата книга и затова не искаме да повтаряме това, което е посочено в тази книга Въпросите за управлението трябва да се решават също на регионално ниво. Чухме за допинга. Осъществява се медицински контрол на професионално ниво в спорта, но не и сред любителския спорт. момичета на 13, 14, 15 годишна възраст се ползват от доста инвестиции от дадения клуб, който е инвестирал в тяхната подготовка. Така че те проявяват, трябва да проявят лоялност към този клуб, трябва да има и защита към на а, клубовете. Разбира се, има някои изключения, например майчинство и прочие, които трябва да се имат предвид. За Еразъм трябва да видим дали можем да постигнем а, съгласие с Комисията по гражданските свободи. За въпроса за участието на жените. Това е сложен въпрос, а, тъй като организаторите са тези, които трябва да вземат своите решения, ако те искат да плащат по-високо възнаграждение на мъжете спортисти, никой не може да им забрани да правят това. Трябва също да огледаме по-внимателно международните трансфери. И най-сетне масовия спорт – Университетския спорт също е важен, това го казвам на Марко. Нещата тук са различни е, в сравнение с тези в е, САЩ, е, защото там аматьорския спорт се развива в университетите, докато в Европа това става в рамките на федерации. Има сериозна структурна разлика. Извинявам се за толкова дългото ми изказване. Въпреки, че имам още много неща, които бих могъл да кажа, стига да ми бъде дадена възможност. Председателката, не се безпокойте, това не е последния път. Когато разискваме тази тема, ще разполагаме с още много време. През месец юли ще представите проекта на становището и тогава ще говорим отново по този въпрос. Гласуването ще бъде през октомври, така че има много-много време. Нека да оставим нещата да се оталожат. Когато говорите за програмата Еразъм, нямате предвид Еразъм как, в сегашната му форма, защото днес всеки студент може да участва в Еразъм. Всеки студент има право да се ползва от тази програма. Това, което някои хора искат е идеята за Еразъм, но нейното разширяване в известен смисъл – затова нека да си мислим, да не си мислим, че сега не можем да използваме е, е, еразъм, защото това не отговаря на истината. Хората говорят на, на две различни нива, когато говорят за еразъм. И така, благодаря, Сантяго. Желая ти късмет в продължаване на работата ти по това становище. Сега преминаваме към точка 14. Намаляването на преждевременното напускане на училище. Госпожа Ханибол има думата. Благодаря, госпожо председател. Действително, за мен е удоволствие, а, че има възможността да говоря за ранното а, преждевременно напускане на училище пред вас. Има много важни връзки между тази тема и темата за училище изобщо. Без съмнение, преждевременното напускане на училище е една от основните пре предизвикателства, пред които сме изправени в Европейския съюз. През 2009 година 60 милиона са напуснали училище в много ранна степен. Има огромни цифри, които мога да предоставя пред вас за хората, които остават само с основно образование. През 2003 година европейските а, държави се съгласиха да намалят а, този процент на по-малко от 10 до 2010 година. За съжаление обаче само някои държави членки са постигнали тази цифра, това намаление през 2000 и през юни миналата година а, отново се постави тази цел за 2020 година, като част от стратегията Европа 2020, така че ние подкрепяме тази стратегия и я укрепваме с нашия доклад. Защо е толкова важна тази цел? Освен на ужасяващите статистики, мисля, че трябва да погледнем и отвъд тях и да се замислим до какво всъщност води преждевременното напускане на училище. На първо място, по този начин се забавя развитието на умения, забавя се растежа и обучението и това е един основен риск при липсата на заетост, безработицата и бедността. Има директна връзка между тях. Това на свой ред се отразява на дългосрочните предимства за обществото, в, които биха могли да допринесат рано напускащите училище и невъзможността на обществото да разчита на хора с добри умения. Това няма как да се случи, ако масово напускат а, децата училище преди съответното завършване на програмите. И така има много сериозни економически следствия. Има и много лични следствия в това отношение, защото това преждовременно напускане на училище повишава риска на ниво индивид за изключване и за безработица. Намаляват се шансовете на хората да успеят в училище, създава се порочен кръг и преждевременното напускане на училище не е проблем просто за едно поколение, той продължава през поколенията. И така, какво причинява преждевременното напускане на училище? Разбира се, тук влияят индивидуалните обстоятелства, училищните условия, както и социалните условия. Знаем, че тук са сериозни връзките с социалните недостатъци. Най-вече в риск са а, деца, с ниски сте... с... чието родители са с ниска степен на образование, а, млади с а, м... в по-бедно състояние, с специални нужди, образователни нужди и млади с а, мигрантски происход, а, по-конкретно а, с, с различни ам, малцинствени с различен малцинствен происход. Това няма да очуди никой от вас. Хората, които преждевременно напускат училище, се превръщат и в въпрос свързан с половете 16,3% от момчетата напускат училище, за разлика от 4,5% при момичетата. И така, как се, да се справим с преждевременното напускане на училище? Европейската комисия ам, издаде съобщение, в което се спира на три момента и аз мятам, че и ние като комисия би трябвало да ги приемем превенция, интервенция и това, което те наричат компенсация. Това е понятие, което означава повече а, възможности, ако вече сме ги изпуснали в училище. Превенцията, а, достъп до, до а, добро качество е, образователни услуги в а, ранната възраст. Има много сериозна връзка между предучилищното добро качествено образование и напускането на преждевременно на училище в по-късен етап. Обратна връзка. Също така трябва да има систематична подкрепа по отношение на езика за децата от различните мигрантски происходи. Също така е важно да се подобри професионалното образование, достъпа до професионално образование, така че учениците и а, тези, които преждевременно напускат училище, да могат да се включат в професионалното образование по много по-лесен начин. Интервенцията, това са положителни мерки, които могат да бъдат извършени на първо място, разбира се, отразяване на тези а, трудности в ранния етап на развитие, разбирането за това, че те съществуват и да се направи това, което е необходимо за да се справим с тях по-добро взаимодействие с родителите, мрежи, с професионалисти и други извън училище, които имат достъп до местните мрежи за подкрепа, персонализиран, адаптиран подход към обучението, финансова подкрепа, когато това е необходимо. По-добро включване на институциите на трудовия пазар за предоставяне на професионална ориентация за младите, така че да има акцент върху това, какъв е риска за в бъдеще и също предоставяне на различните възможности, които все пак ги има в бъдещето. Нови възможности за професионално обучение на тези, които са напуснали училище преждевременно, като втори шанс за тях, като част от идеята за обучение през целия живот. Не трябва образованието и обучението да се счита за окончателно напусна, при, приключило веднъж, щом някой напусне училище по-близко сътрудничество е необходимо. Има няколко мерки и инструменти, които могат да се въведат в подкрепа на държавите членки за разработката на ефективни и ефикасни национални политики срещу преждевременното напускане на училище. Например, препоръките на съвета за намаляване на преждевременното напускане на училище трябва да бъдат препратени към държавите членки, те да ги използват като добри практики Знаем за съобщението, което споменах за ранното обучение. Споменахме по-рано днес и за младеща в движение. Много неща се включват. Трябва координирано да отговорим на това предизвикателство, да го организираме по начин, който е смислен, да въвлечем, да окоръжим, да приветстваме държавите членки, да а, използват механизми за обмен на добри практики и това да не остане нещо, което просто си говорим тук, а нещо, което наистина се отразява в образователните институции а, и тези, които се занимават с а, образователния процес. Според мен този подход трябва да е центриран върху самите ученици, хората, които се обучават. А, знаем, че преждевременното напускане на училище е един а, сложен проблем, но всичко трябва да се прави с най- за най-добрия интерес на индивида и това е включено в нашите препоръки за политиката. Трябва да го направим, защото ако оставим на теоретично ниво, няма как да постигнем успех. Трябва да разгледаме на първо място индивидите и да въведем всички мерки, за които споменах, така че да сме сигурни, че този, това количество на напускащи училище преждевременно наистина да намалее и така, че да постигнем 10%-ната си цел до 2020 година. Много благодаря. Госпожа Макларкин. Благодаря, Мери, за а, представения доклад. Това е труден въпрос и разбира се е изключително важно да направим каквото можем, за да намалим това преждевременно напускане на училище. Искам само да въведа малко равновесие, защото все пак не абсолютно всички преждевременно напускащи училище са изправени пред страхотни проблеми. Все пак понякога те се насочват към професионално образование или други ам, области. Все пак не всички стават. А, адвокати и лекари, така че трябва наистина да разпространяваме професионалното образование, особено от 16 до 18, защото все пак ни трябват и водопроводчици, и механици и така нататък, толкова колкото имаме нужда и от ам, държавни служители и адвокати. Трябва, разбира се, обаче да помогнем и на, училище, на учителите да могат да се адаптират и да ориентират учениците, така че да ги насочват към правилните посоки. Разбира се, това е национално правомощие и е на ниво държави членки, но бихме могли да проведем много смислен дискусия тук, така че да им предложим да поемат тези задачи. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря на госпожа Ханибол. Искам тук да подчертаем, че не говорим за определена дарба или за Айнштайн, който между другото не е бил изключително успешен ученик. А, ние не казваме също така, че те напускат училище, защото имат определени други дарби. Говорим за това, че чрез отпадане от училищната система те а, възпрепятстват собственото си развитие. Говорим за това, че трябва да има втора възможност за тези хора да бъдат изградени мрежи, да имат достъп до обучение и за това, че Европейския съюз може да изиграе определена роля тук, да въведе водещи практики. Можем да извлечем полки Например, в района на град Брамен в Германия имаме един целеви проект – който е посветен на младите хора, на момчетата, които са отпаднали от училищната система, те получават възможност за творческа изява. Могат да творят собствено изкуство, да излагат творбите си, имат си и почитатели. И тази инициатива се оказа много по-успешна от други такива инициативи в провинциите на Германия. Така че това е една водеща практика, която може да бъде му мултиплицирана. Господин Кели иска думата. Благодаря най-напред. на Мери за разработването на темата. От европейска гледна точка това е в сърцевината въобще на смисъла на Европейския съюз, а именно постигане на равноправие във всички държави и членки и по-конкретно подпомагане на хората в областта на образованието, което придобива все по-голямо значение. Придобиване на нови умения, намиране на работни места – Хора, които имат умения, могат е, по-лесно да си намерят за етост и да се развиват в бъдеще. И много по- вероятно е, ако те не го направят, да се впуснат в е, противообществени прояви. Това е част от целите е, в стратегията Европа 2020. Ползите от нея биха били огромни. Ще ми се да засегна един аспект тук. Момчетата като че ли са по-силно засегнати и по-малко момичета отпадат от училищната система. Това е въпрос, който трябва да бъде проучен. Важното тук е, че инвестициите на ранна възраст водят до по-голяма възвръщаемост. Колкото по-рано инвестираме, толкова по-голяма ще е възвръщаемостта. Следователно трябва да помислим за инвестиции в предучилищна възраст или в началното училище. Това означава, че трябва изцяло да променим нагласите си и а, ангажираните средства в бюджетите в държавите членки. Унези, които са ангажирани с предучилищните програми, смятат, че а, децата се включват в предучилищната система, просто защото родителите трябва да ходят на работа. Ако променим нагласите си и добре обучим хората, които работят в предучилищната система и поставим там ударението, ще постигнем резултати, защото до тук най-вече се набляга на това преподавателите в предучилищната система да са жени. Това трябва да бъде променено. В Дания мисля, че имат а, такива проекти, примерно 25% от преподавателите в предучилищната система трябва да са мъже. То, трябва да се търси равновесие, трябва възнагражденията да са подобаващи и ако тези преподаватели не бъдат обучени както трябва, те няма да постигнат поставените цели. На второ място. Децата от тази възраст е, реагират по естествен начин, без стрес, без натиск и ако се умеем да създадем добра среда на най-ранна възраст, това ще може да бъде прехвърлено като нагласа вече в началното училище – и ще създадем една положителна представа. А ползите биха били огромни за обществото. Без да се впускам в подробности, ще имаме много време да обсъдим а, тези теми и измененията по доклада. Само ще кажа, че въпросът е изключително важен, целта е значима за Европейския съюз и ако се умеем да ограничим брой на отпадналите от училищната система до 10%, ще допринесем изключително много за живота на нашите граждани и ще подобрим състоянието на а, економиката в Европейския съюз. Надявам се, че ще постигнем значителен напредък по въпроса. Благодаря. Колегата Биски има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз внимателно се запознах с доклада а, и съм съгласен с а, а, автора. По въпроса за втори шанс, трябва да наблегнем на тази възможност. Опитът показва, аз а, лично и преди и сега работя а, с а, творци, които веднъж, втори път се провалят, но накрая стават а, известни. Има доста емпирични изследвания, които потвърждават а, тези а, че а, един а, художник а, става а, художник, който е добре познат, след като е имал няколко поредни е, шанса. Има комисии, които а, проверяват а, склонността или а, дарбата, но не винаги те могат а, да установят а, а, доколко даден човек е талантлив. Например, понякога човек, който се е провалил на изслушване за артист, в последствие става известен режисьор. Има таланти, които се развиват на различна възраст. Зависи също и от пола, момичетата, жените понякога успяват по-бързо, отколкото момчетата или мъжете. Това е, което исках да кажа. Председателката, благодаря ви много. Вие имате опит в вашия университет. Действително са необходими втори, трети, четвърти шанс трябва да им бъде даден а, шанс, а, стига да имаме верните хора, които вземат а, решенията. Трябва да разглеждаме нещата в един по-широк контекст от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Знаете, че намаляването на преждевременното напускане е една от основните цели, заложени в стратегия 2020 и е тясно свързано с подобряване на заетостта и намаляване на бедността в Европа. Както казаха много от ораторите, преждевременното напускане на училище има сериозен ефект върху лицата, върху техните семейства и деца и намалява възможностите им за професионална реализация, за реализация в живота като цяло. Целта е поставена от Европейския съюз за намаляване под 10% на преждевременно напускащите училище. Това е цел, която се подновява, защото тя не беше постигната в първата работна програма за обучението и образованието до 2010. 17,4% от лицата, които напускат училище, имат само завършено начално образование. За да иллюстрираме какъв е ефекта от това, ще покажем, че ако намалим с 1% броя на напускащите училище лица, това ще означава половин милион по-квалифицирани млади хора на пазара на труда. Това, което прави комисията в този контекст е да извърши изследвания, да проучи по-добре това е явление. Ние предложихме рамка от политики, която цели да се извърши превенция, както и да се приемат компенсаторни мерки. Но за целта ни е са ни необходими по-точни данни на национално и европейско ниво, за да е ясно какво точно се случва в тази област. Действително има много примери, добри примери в превенцията, в намесата и компенсацията. Предизвикателството обаче е да имаме една последователна и цялостна политика, защото преждевременното напускане на училище е сложно явление и изисква един всеобхватен подход. Необходимо е сътрудничество, да се ангажират максимален брой а, фактори, за да можем да се преборим с това явление. В този контекст а, ние приветстваме инициативата на Европейския парламент да изготви становище по въпроса а, и очакваме добро сътрудничество и сме готови от своя страна да подпомогнем, доколкото е възможно, този процес. Благодаря. разглеждаме темата за преждевременното напускане на училище и в тази връзка искам да кажа, че при последното ни обсъждане госпожа Василио проведе пресконференция След това от нас беше поискано да дадем свои бележки, но ние нямаме правомощи и трябваше да кажем на журналистите, че комисията е отправила такива препоръки, че парламентът ги разглежда, че изготвяме становище, че ние говорим за това как да се подобри осведомеността, защото това е изключително важен въпрос, но всъщност, че ние не можем да предприемем действия. Това, което господин Биски, госпожа Трупел казаха и някои от другите изказали се, действително има много добри примери, които трябва да бъдат обменени понякога можем да обсъждаме нещата в бар, но трябва ни официална платформа и Европейския съюз има такава платформа. Това са заседанията на министрите. Всичко това трябва да стигне обаче и до журналистите. И те често ми казват, но госпожо Пак, няма нищо осезаемо всичко това. Аз твърдя обратното. Важното е да се приложат на практика тези препоръки. И ако те не са запознати с тези чудесни примери, за които чухме, тогава те нямат и мотивацията. Липсва им опита, който да им помогне да работят за подобряване на ситуацията. Така че комисията прави неща. Това не са неща, които са непременно са залегнали в договори или други правни а, актове, а, а изискват а, активността на всички ни. Понякога журналистите или други а, не разбират колко ценна е тази работа, която се извършва между комисията и парламента, особено в сферата на културата, образованието и спорта. Госпожа Ханибол, за заключителни думи, ако желаете. Искам да благодаря на всички, които направиха коментари, както и това, което вие казахте, госпожа председател, което обобщава чудесно проблема. Действително трябва да подобрим информираността. Положението с преждевременното напускане на училище в Европа е действително много лошо, така че не предстои огромна работа. Това е социален въпрос, засяга отделните лица, но има и също и по-широки економически измерения. Затова трябва да работим усърдно. Аз ще отчета коментарите, които бяха направени по доклада и ще се опитам да допренеса за подобряване на положението. Председателката, вашия доклад ще се разгледа на 15 юни, на 14 юли ще го гласуваме в комисията. Точка 15. Одобряване на решенията на координаторите. Ако нямате възражения, считаме, че тези решения са одобрени. 16 точка. Въпроси. Разни въпроси няма такива. 17. Дата на следващото заседание. 25 и 26 май. Искам да благодаря на преводачите, които сега разполагат с повече свободно време благодарение на госпожа Василио.